Good morning. Добър ден, колеги. Започваме днешното заседание. Преводът е осигурен от и на следните езици. Английски, френски, немски, испански, италиански, полски, български и харватски. Заседанието се предава на живо в интернет и ако нямате възражения да приемем дневния ред, да го смятаме за прият. Резултатите от вотовете, произведени на 28 септември, резултатите са изпратени на 29 септември. Акт, даващ възможност на Франция да допълни действащото двустранно споразумение с Великобритания, имаме 24 за, е, прието. Изменения на закона за цифровите услуги. Е, вот изменения е, етични аспекти на изкуствения интелект от 11 до 44 изменение, гражданска отговорност за изкуствен разум от 1 до 9 приети, изкуствен, технологии на изкуствения интелект, изменения 1 до 23 приети, 59-то прието, 7 е, и 3 комисията по транспорта приети, културата 18 приети, 18, 8, 13, 20 приети от транспортната, 8, 9, 17, 39 и 50 приети. Общи принципи за контрол от страна на държавите членки на изпълнителните правомощия на комисията. От първо до десето приети. 39-то, 2 трето, 3-то, 4-то, 4-то навко, 55-то е, приети. Кворумът за днешния вод е на лице. Както знаете, днес гласуваме 5 акта. Вотът ще е, продължи от 12 часа и 5 минути до 13 часа и 5 минути, т.е. можете да гласувате само имената на членовете, които са съобщени от политическите групи, могат да гласуват фактически. Всички присъстващи в залата или дистанционно ще могат да гласуват – е, и съответно да изпратят вота си на функционалната електронна почтенска котия, от която са получили бюлетината. Вотът ви ще се зачете само ако сте били тук присъствено или по време на вота дистанционно. Ще дам възможност на докладчиците по точките за гласуване да се изкажат, ако желаят. Трета точка е, закон за цифровите услуги. Четвърта точка етични аспекти на изкуствения разум, роботика и технологии. Има думата докладчика. Благо... Благодаря на испански. И се изказвам е, само е, защото бих искал да изкажа благодарност на всички членове на политическите групи, на докладчиците в Сянка за това, че направиха възможно да, да постигнем общо съгласие, имайки предвид, че в работните групи е, работата беше твърде тежка. Можем да се гордеем с изминатия от Европейския парламент път. Европейският парламент заявява категорично своята позиция, присъединявайки се, прочем към позицията на Европейската комисия. И така стигаме до една рамка, повишаваща сигурността, безопасността на европейските граждани, както и на техните основни права и свободи. И отново в тази връзка бих искал изрично да благодаря на техническите ни сътрудниците, на техническите сътрудници, които ни помагаха на сътрудниците, моите и на комисията по правните въпроси. Неоценимо е тяхното съдействие. Впрочем, трябва да споменем и юрист лингвистите. Действително, техните усилия направиха възможен този резултат. Не ги изреждам всички по, по име, да не пропусна някого. Благодарност на всички. Надявам се вотът да премине добре и оттам нататък да заработим на практика. Благодаря ви, господин Гарсия Бланко. Петата точка гражданска отговорност във връзка с изкуствения разум. Господин Вос, ако желая да вземе думата като докладчик. Не. Шеста точка – права на интелектуална собственост при разработката на продукти на изкуствения разум. А, вие желаете по предходната. Да, имате, господин Вос, по петата точка – гражданска отговорност във връзка с изкуствения разум. Моля да натиснете бутона Speak, за да включите микрофона си, казва се. Да, знам, трудно е да ме видите, но благодаря ви за възможността, която ми давате. Благодаря на всички. На докладчиците в Сянка, на правната служба, на юрист-лингвистите. Питахме и мисля, работихме доста, доста упорито и резултатно е, и разбира се, постигнатия резултат е дело на всички, в това число на докладчиците в сянка, на готовността на всички да търсят компромис. Що се отнася до съдържанието, мисля, че резултатът е добър, премерен, е, така че като потребител на продукти на изкуствения разум, човек да не се чувства объркан, е, режима на гражданската отговорност е доста чисто и ясно е, формулиран. Благодаря на всички. Благодаря, господин Вос. Е, и така, е, следващата точка 6. Господин Сежурне е докладчик и взема думата. Да, и аз да благодаря на всички, на, на, на колегите, на докладчиците в Сянка. Е, тези три доклада би трябвало до някъде да се гледат общо и целта е да се постави една юридическа рамка на предизвикателствата, пред които сме изправени, във връзка с цифровите технологии, с изкуствения разум, предвид на растящите обществени настроения на, на неувереност, на недоверие. И за нас предизвикателството е тук да постигнем политически консенсус между всички политически групи, за да изработим именно общоевропейската рамка е, и оттам нататък, стъпвайки на нея, да можем и да изнасяме интелектуални продукти и нормативна уредба отвъд пределите на Европа. Нашият е, европейски образец, в край на краища, да бъде наложен и тук, и по света. Благодаря. Седма точка правила и общи принципи е, относно механизмите за контрол от страна на държавите членки на изпълнителните правомощи на комисията в тяхното упражняване. Господин Сайер е докладчик, ако желая да вземе думата. Не. Осма точка последна в днешния пакет за гласуване. Нова стратегия за европейските малки и средни предприятия. Господин Лебретон има думата като докладчик. А съвсем накратко, благодарност на всички групи, които се е, включиха в изработването на това становище. Е, нямахме е, много време, по спешност се изработи този документ и и въпреки това, въпреки напрежението, всички работеха отлично. Благодаря ви. Е, благодаря. И така, е, е, гласуването е в ход и ще продължи до 13.05. Някой вдигна ръка, желаете ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Вземам думата, за да подчертая, че е все пак прискърбна процедурата, която е предпочетена по последната осма точка. Становище под формата на писмо-послание. Предвид тази форма нямахме възможност да, да обсъдим по-подробно материята и не би трябвало от тук нататък това да бъде предпочитания начин на работа, особено когато въпросите са така дълбоки и сложни. Надяваме се от тук нататък да бъдат намерени при подобни случаи по-удачни решения. Благодаря ви. Както знаете, имайки предвид времето и техническите ограничения, липсата на, на физическо пространство за заседаване на комисията а, ни наложиха това решение. Решението не е политическо, подчертавам, то е чисто техническо и разбира се бе одобрено от координаторите. Следващата точка от дневния ред предизвикателства пред организаторите на спортни прояви в цифровата среда. Първо бих искал да дам думата на господин Джамбаски за 4 минути. Благодаря на български Настоящата тема е изключително важна и широко обхватна и очаквам да чуя Вашите мнения по нея. Тези от Вас, които работиха през миналия мандат, си спомнят за досието за цифрови единен пазар. Нашата комисия тогава включи изменение, в което бе засегната защитата на правата на организаторите на спортни събития. Mr. wait because there is no interpretation. Okay. Okay, yes. let's... Shall, shall we start over? Yeah, sorry, Mr. Дамаски, would you mind to start over? Yes, of course. Thank you. А, настоящата тема е изключително важна и широко обхватна. Очаквам да чуя вашето мнение по нея. Тези от вас, които работихме през, изминалите, е, през миналия мандат, се изпълнят досието за единния цифров пазар. Нашата комисия тогава включи изменение, в което бе засегната защитата на правата на организаторите на спортни събития. Този текст обаче отпадна от финалният вариант на документа. Настоящия доклад смятам, че е логично продължение на положените усилия по темата тогава състоянието на глобална световна пандемия няма как да не вземем предвид, че организаторите на спортни събития са загубили част от приходите си от продажба на билети и частично тези от реклами. Незаконното излъчване на спортни прояви допълнително осложнява ситуацията на организаторите и изкривява пазара. Законодателството на Европейския съюз не определя, не дефинира понятието „организатор“, а националните разпоредби по този въпрос се различават, понякога доста съществено с изключение на няколко държави – членове на Европейския съюз, които са приели специфични закони за спорта, като България, повечето не разполагат с ясна концепция относно собствеността на правата, свързани със спортните събития, или ясно определение за организатор на спортни събития. На практика спортните събития са собственост на редица страни с индивидуални или колективни права. Според съдебната практика на Съда на Европейския съюз Спортните събития като такива не могат да се считат за обект на авторско право съгласно законодателството, тъй като им са оригиналност, те са непредсказуеми и нямат някакъв сценарий. След обаче същевременно отбелязва, че държавите членове имат възможността да предоставят някакъв вид защита на спортни събития с уникален и оригинален характер. Някои държави членове като България, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, предоставят защита за организатори на събития в своите спортни, национални спортни закони, но те са по-скоро изключение, отколкото масова практика за страните – членове на Европейския съюз. Въпреки това на територията на Съюза се наблюдава защита на правата на организатори и транспортни събития по други форми. Повечето спортни събития се провеждат на определени места, които са или собственост на спортна организация и организатор, или тя се ползват изключителните права за използване на конкретния период за провеждане на спортното събитие. Този тип изключителност носи себе си силата да изключва неопомощени лица до достъп до мястото на събитието. Влизането обикновено е предмет на специфични договорни условия и служи като правен инструмент за защита на организаторите на спортните събития. Въпреки че схемата не е изрично призната от съдилищата на всички държави членове, тя съществува и приложима почти навсякъде в Европейския съюз. Вече споменах, че самото спортно събитие не може да се счита за обект на авторско право, обаче това не се отнася до аудиовизуалния му запис, който се излъчва по радио телевизия или телевизия. Именно заради това няма как да не спомена и практиките за издаване на лицензии за излъчване на спортни събития. Технологията в днешно време позволява излъчването на тези събития на изключително голяма територия, което също носи себе си трудности поради различните законодателства страните членове, както и различната популярност на спортните събития. Въпреки това продажбата на лицензи на този етап е най-разпространената практика. Комбинация от така наречените домашни права, медийни договори, защита на интелектуална собственост на аудиовизуалния запис и излъчването позволяват на организаторите на спортни събития да се ползват от пълната собственост и/или контрол върху аудиовизуалните права. Ефективността на тази защита също е тема, която трябва да бъде спомената. Днешният динамично технологичен свят нерядко ставаме свидетели на случаи на незаконно излъчване на спортни събития. Именно тук организаторите на тези събития биха искали да имат някаква защита, с която да могат бързо да свалят незаконното съдържание или инструмент, с който да го правят. Често пъти изискването на съдебна заповед отнема твърде много време, а колкото по-дълго даденото на нелегално съдържание стои в платформите, толкова по-големи загуби ще търпи организаторът на събитието. Тази тема също обаче е деликатна и чувствителна, тъй като трябва да се внимава за баланса, който съществува, особено когато става дума за социални мрежи. Има много детайли, които трябва да се вземат предвид, като например дали платформите, на които е качено съдържание, да носят отговорност, дали тя да бъде наказателна или административна, или отговорност да се търси единствено от собственика на незаконното съдържание. Освен това съдилищата на някои държави членове, като Холандия например, са създали изключения, определяйки, че информирането на обществеността или съобщаването на резултат от спортно събитие в ефира на радиоканал, който не е имал достъп до самото събитие, не се счита незаконно и не нарушава правата на организаторите му. Бих искал да дам възможност на колегите докладчици и сянка да изкажат своето мнение по въпроса и заради това ще спра дотук. Сред нас е колегата Франковски, който е докладчик на становището в Комисията по култура. Очаквам с нетърпение бъдещото ни сътрудничество и се надявам, че ще се отмеем да защитим най-добрия начин правата на организаторите на спортни събития. В заключение само ще спомена, че срокът на изменение е 2, 2 декември, 12 часа, като представянето на доклада е планирано за 16 ноември. Благодаря за вниманието. Thank you very Господин Франковски е в нашия списък. Оратори ще му дадем думата по-късно, но преди това давам думата на колегата Джофри Дидие. Две минути. Благодаря, господин председател. Поздравления на докладчика. Това е много важна тема. Спортът със сигурност е съществена част от живота ни. Също толкова важен, колкото културата, вероисповеданието, различни други предпочитания. Освен това, спортът има много положително въздействие върху обществото, върху развитието му по посока на липса на дискриминация и интегриране на младите. Едва ли е необходимо да обяснявам колко положително е въздействието на спорта и върху економиката. 2% от БНД на Европейския съюз постъпва от спорт и права за излъчване. Но искам да поставя на разглеждане два принципа. На първо място трябва да се гарантира достъп до спорт – за всеки, като се зачита авторското право и правата на излъчване. По-конкретно трябва, колкото се може по-скоро, да се приеме необходимата технология, за да може да се спре излъчването на матч след 30 минути, когато има пиратство. Това гарантира правата и е много важно, особено сега ние сме в един сложен контекст заради COVID. Знаем, че много от мачовете бяха отложени. Освен това, както виждаме, тези условия продължават да са в сила и Продажбата на билети е в криза, следователно за мен е изключително важно, неотложно е да приемем законодателна рамка, която да ни гарантира цифрова среда, която е стабилна, сигурна и разбира се, ние трябва заедно да стигнем до решението да се обединим, независимо от политическите пристрастия. Това е една тема много важна за младите. Всички държим на спорта и същевременно искаме да се зачитат правата на всички. Не бихме искали парите да развалят спорта, но знаем, че същевременно парите не са без значение. Правата на излъчване, различните видове права тук трябва да бъдат защитени. Защото клубовете искат да купуват видни спортисти, но това струва пари. А също времено ние искаме младите да могат да продължат да мечтаят. Благодаря, господин е, Дидие. Благодаря за изказването. Господин Гарсия Бланко, заповядайте. Две минути. Благодаря. Едва ли е необходимо и аз да давам примери. Това би било грешка, но така или иначе едва ли има по-противоречива тема от темата спорт, по-противоречива дори от политиката. От името на колегата Маркос Росемпере искам да се изкажа по съдържанието на доклада. Благодаря на докладчика да се надяваме, че докладът ще има положително влияние върху сектора. Знаете, че този доклад тръгва от изявлението на парламента от 2019 година относно авторските права и цифровото пространство. Комисията се ангажира да направи своето проучване съгласно член 2а. Комисията и съветът обаче не стигнаха до текст на директива, който да бъде прият. Освен това, виждаме, че тогава извинението беше, че не остава много време до края на мандата. Аз бих искал да кажа, че основните теми в един такъв текст трябва да бъдат следните. На първо място не бива отново да започва дебат по приятата директива за авторското право в цифровата сфера. На второ място трябва да се въведе система, която да прекрати всякакви незаконни препредавания на спортни прояви. Надяваме се да имаме един солиден доклад, който да ни бъде основата за решаване на тези проблеми. Благодаря на колегата Грасия Бланко. Сега от името на Реню докладчик в Сянка. Може би трябва да... Ще се изкажа аз. Може би трябва да кажа какви са економическите вреди. 3,7 милиона преди две години бяха загубени заради пиратите. Освен това, това са цифри, които се дължат на липсата на правна сигурност. Само за една година са загубени 7 милиарда евро. Следователно е необходимо наистина да имаме правната рамка, за да се борим с пиратството. Потребителите много често плащат, но същевременно има и голям риск от измама. И тези, които страдат от измамите, често са най-бедните. Проблемите на този правен механизъм, както аз го виждам, са следните. Трудно е да се открият всички пиратски опити. Има освен това посредници, които са извън Европейския съюз. Освен това, както каза и господин Дидие, много често ни е необходима съдебна заповед, дори и да е открит такъв опит за пиратство. Следователно е много важно, както каза и колегата Гарсия Бланко, да разчитаме на нашите системи за откриване на пиратството и да можем след това да разчитаме на правосъдната система – в Испания, например, спортът е сфера, в която много е инвестирано. Така че 5 до 8 минути пиратско излъчване веднага води до засичане. Има, разбира се, и въпроси, свързани с доклада. Както каза и господин Дидие, трябва да помислим за редакция на член 2. Също така трябва да помислим как незаконното съдържание да може да бъде отстранявано. Това също да се включи в доклада и накрая много е важно да не се продават пиратски продукти на платформи, които се използват масово. Накрая, разбира се, искам да благодаря на докладчика, да му благодаря за усилията до тук и да дам думата на господин Морел. Не знам дали е онлайн. Ако не, ще чуем господин Франковски, който е докладчика в Комисията по култура. Благодаря, че ми давате думата. Аз отговарям за мнението в Комисията по култура, за становището, извинете. Освен това съм бив спортист. Ние в парламента се радвам, че имаме възможност да работим по толкова важна тема. Комисията има своята бяла книга. Знаем, че приходите от излъчвания на спортни прояви са много важни. Без такива постъпления няма как да има преразпределение на средствата и това да захрани масовите спортни прояви за младите. Техническите промени със сигурност доведоха до много ползи за потребителя. Той може да гледа спортни прояви на най-различни устройства. Това улеснява и организаторите, но за жалост се повиши и незаконното съдържание. Пиратството със сигурност застрашава устойчивото развитие на спорта, особено сега, в условията на пандемия. Пиратството е проблем, който засяга всички видове спорт. Данните са много обезпокоителни. 2018 до 2019 година Испанската лига е била препредавана в социалните медии незаконно около 1 милион пъти. Във Франция 2019 година загубите заради пиратство са били около 800 милиона евро – много сложно се организира правната защита на организаторите. 90% от стоиността на едно спортно на спортна проява е вложена в излъчването на живо. За жалост на ниво държави членки по-настоящем ние нямаме достатъчно правни средства, а и много от тези прояви и мачове е, са всъщност трансгранични по естество. Надявам се комисията да ни подкрепи и да можем да решим какви действия да предприемем съответно на национално и на европейско ниво, как да помогнем на организаторите. Благодаря на докладчика. Готов съм да работим заедно, съответно двете комисии и се надявам на възможно най-добрия резултат. Благодаря ви, колеги. Ще говоря хърватски господин Кола Кушич. Аз бих искал да кажа нещо малко по-различно за организацията на спортните прояви. До неодавна можехме да гледаме баскетбол, футбол на, по националната си телевизия. Но след това се реши нещо много погрешно, а именно позволи се на частни компании да закупят тези права на излъчване пакетно и, например, някоя частна компания решава, че ще закупи правата за футбол или баскетбол или волейбол. Вие, ако искате като гражданин да гледате всички тези програми, ще трябва да се абонирате за 5 или 6 различни пакета, което е доста голяма сума месечно. По този начин ние пречим на гражданите да гледат спорт, а знаем колко е важен спортът. Знаете какво се случи с Microsoft. Имаха два продукта Windows и Microsoft Office, които бяха много незащитени и беше много лесно този софтуер – да се разпространи незаконно, да се копира. И това беше така просто защото Microsoft искаше да се разпространява и по този начин да унищожи конкуренцията. Мисля, че сега това се случва и при спортните прояви. Аз имам приятели, които са софтуерни експертни и те знаят, че могат да се разработят програми, които няма как да бъдат хакнати. Но компаниите не прибягват до такива начини за защита. Същевременно се пречи на гражданите и те не могат по телевизията да гледат спорт. Господин Бреер, благодаря ви. Точно защото спортните прояви са толкова важни, важни са и за културата, хората трябва да имат достъп до тях. Не мисля, че този доклад трябва да е приоритетен за парламента или за нашата комисия, като се има предвид – цялата ни работа и по корпоративната социална отговорност и други. Нека кажа, че темата за правата вече беше засегната, когато говорихме по директивата за авторското право миналата година. Но това не се превърна в компромис и отпадна от текста на директивата по време на тристранните преговори. Имаше доста голяма съпротива изобщо по съставянето на този доклад, когато беше предложен миналата година. Според мен един такъв законодателен доклад все още не е обоснован. Има международни договори, преговори за международни норми, свързани с правата на излъчване, но те буксуват вече години наред. Същевременно спортните организации, които разполагат с медийните права, разбира се, имат интерес интелектуалната собственост да бъде защитена. Но ние нямаме мандат да създадем всичко това от нулата, без да стъпим на някакъв договор. Трябва да изчакаме тези преговори да приключат на международно ниво, преди да предприемем действие на европейско. Римската конвенция, която може да се използва за цифрови потребители, вече работи добре и при радиоразпръскването сега е по време на кризата с COVID, когато хората си седят вкъщи, със сигурност има по-голямо търсене на спортни програми във всички видове формати и медии. Това, разбира се, означава и повече постъпления за организаторите на спортни прояви. Така че аз се питам дали имат нужда и от допълнителни постъпления в плюс на това, което получават. Трябва по-скоро да мислим за мерки срещу необоснования геоблокаж. Председателят приканва оратора да приключи. На това скоро ще се направи оценка и ние трябва да дадем преднина на цифровото съдържание за гражданите. Благодаря, господин Волкин. Една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Наистина дебата за авторското право в парламента и съвета беше много интензивен. 12А особено не се направи оценка на въздействието. Освен това, бяхме притиснати от времето и в крайна сметка нямаше и кой знае колко голям интерес, освен от страна на тези, които ще спечелят финансово. Мисля, че това трябва да се подчертае. Без да има една истинска оценка на въздействието, ние не бива да прибързваме. Според мен, трябва да си дадем сметка кой е типичния за палянко на един стадион. Това са хора, които обичат спорта. 12А отпадна поради липса на предимство на съдържанието. Аз самият съм фен на Верде Бремен. Това е един отбор с много здрава база за палянковци и ние трябва да сме сигурни, че всички те ще могат да се радват на отбора си. Спортът е много важна част от нашия живот. Освен това имаме културата на запалянковците – трябва да обърнем внимание именно на тази култура, а не толкова на търговския интерес. Благодаря, господин Волкин. Благодаря, председателю. Преди да започнем да пишем легенди, 12А винаги е било там. Всички групи го подкрепиха. Така че интерес има. Извадихме го от директивата за авторското право, тъй като това не е авторско право. А, така че продължава да съществува проблем и според мен си струва да се помисли за тази тема. Не става дума за някакви хореографии от агитките или малки мемета. Не, става дума за излъчвания, които включват цялото игрално време и се предават по платформи. И а, тогава какъв е смисъл изобщо на лицензите? Така че трябва да се помисли. Според мен е проблем а, и смятам, че трябва да го преодолеем. Не бива да затваряме очи пред него. Сега ще бъде трудно, защото навлизаме в така пространството на феновете и онези, които са закупили правата, имат право да предават, но не може да се оставя съдържание за пиратите. И това трябва да е част от нашата култура. Трябва да има защита. Подобно на защитата и в други сфери – кратки клипчета, разбира се, че могат да се позволяват. Може не баланс. И аз ви благодаря. Виждам, че имаме колега от комисията. Госпожа Стам, заповядайте. Ако искате. If so, you have two minutes. Имате две минути, ако искате да вземете думата. Dear madam, could you please press the... Може ли да натиснете бутона, за да бъдете чута? Thank you. Извинявайте. Наистина, както споменаха някои от вас, проблема с правната защита на организаторите бе повдигнат по време на преговорите по директивата за цифровия единен пазар. В този контекст Европейската комисия излезе с декларация, в която казва, че ще, и цитирам, оцени какви са предизвикателства пред организаторите в цифровата среда и по-специално въпроси свързани с незаконното онлайн предаване на спортни е, изяви. Положението на този тип организатори е много специфично. Мнозина от вас го споменаха. Те нямат хармонизирана защита на авторското право в Европейския съюз, а има държави членки, които им дават в националното си такова а пък съседното право на бродкастерите може да ги покрие понякога в Съюза. От приемането на директивата DSM Европейската комисия започна да работи активно с този сектор, за да види какви са предизвикателствата и да види как могат да бъдат преодолени. Ние разбираме, че пиратството е голям проблем в този контекст. Спортните събития, разбира се, са различни от предаването на живо. Затова пиратството там води до големи економически щети. Много се радваме, че Европейският парламент също разгледа предизвикателствата пред тези организатори в онлайн среда. И този доклад ще бъде много важен за Европейската комисия, за да ни помогне в мисленето ни. Благодаря ви. Очакваме с нетърпение да работим по тази тема и сме готови да представим и техническа помощ. Съвсем накратко искам да спомена дейността на комисията, свързана с въздействието на COVID в спорт сектора – този въпрос със сигурност е важен за Европейската комисия и отвъд хоризонталните мерки на европейско ниво, от секторна гледна точка, се полагат усилия за да се отговори на гражданите, на исканията на хората в спорта. Максимална гъвкавост се дава при изпълнението на програмата Еразъм Спорт, рамковата ни спогодба и проучване на въздействието на COVID върху спортния сектор бе стартирано. Резултатите могат да се очакват края на октомври. Много ви благодаря. И аз ви благодаря, господин Джамбаски. Искате ли да ви обобщите представянето? ще бъде на 16 ноември. Преминаваме към 10-та точка укрепване на прозрачността и интегритета на европейските институции при създаването на независимо, независим орган по етика на Европейския съюз. Господин Сужарне, заповядайте. Благодаря, господин председател. Отново една тема, която изисква дързост. Говорихме за изкуствения интелект и започнахме да работим по теми, които в самото начало на нашия мандат ни интересуваха в комисията Юри и е нужно, за да приключи това становище, да бъде прието. Нужно е единодушие. Е, аз винаги съм бил открит да работя с всички колеги, отворен, по всички теми, от които има нужда да се говори. Първо, това е институционален въпрос. Става дума за функционирането на оценката на конфликта на интереси и утвърждаването на комисарите от комисията. От началото на мандата забелязваме това. Виждаме, че всичко е преобърнато. Европейският законодател може да фиксира правилата, но в рамките на тази комисия трудно може да ги приложи. Имаме инструменти и можем да разглеждаме всички случаи по един и същи начин. Това бе поискано от Тире Бретон съвсем наскоро, когато той бе номиниран. Той искаше да се даде, да се даде документ банката, че е, от банката, че е продала акциите си и не сме искали същото, същите задължения не приложихме към други комисари. Става дума за един административен контрол, който трябва да следва всички процеси идентично, без те да бъдат използвани за политически цели. Аз смятам, че това е важна тема, поне моята група смяна и мисля, че имаме нужда от независим административен орган и Европейския парламент може да даде правилата как да работи този орган. Доброто функциониране на демокрацията го изисква. Ние Говорим за политически процеси, говорим за напрежение. Ние не може да се превръщаме в администратори в такива ни случаи. Други въпрос, който трябва да говорим, конфликта на интереси. Конфликтът на интереси е много важен, особено при постовете и най-вече при напускането им, дори и при влизането, най-вече при напускането. Ние до сега се бяхме сърточили при постъпването на работа, но трябва да се внимава и в другата, в другата страна. Има много информация. Става дума и за работа в мрежа. Както и се налагат елементи, в които трябва да се внимава. Така че трябва да видим как, какво се случва с конфликта на интереси. Това е. Вие сега може да ми кажете какво трябва да се добави. Благодаря, председателю. Както каза Стефан, това, което се случи миналата година, всъщност ясно показа, че настоящата система не е идеална. Е, има етични аспекти, и всякакви други. За съжаление, така изглеждаха нещата. Комисията по политически въпроси всъщност е, трябваше да открие собствената си компетентност Изслушахме и анализа на евентуално конфликта на интереси при различни комисари, защото не можеш да станеш европейски комисар, ако не отговаряш на определените изисквания. Говори се, разбира се, спомняте с какво се случи с Силви Голар, отхвърлена от Европейския парламент. Едва ли щеше, ако беше минало през един такъв процес, да и се наложи такъв изход. Така че става дума за бдителност. Нашата комисия не беше на висотата на ситуацията. Затова сега трябва ли да създадем ново административно звено, което да се занимава с това? Аз, разбира се, мисля, че трябва да мислим по тази тема, но съм против в личен план. Защо? Защото да се делегира тази идея на отделен орган намалява нашата компетентност. Ние носим все пак и политическа отговорност и трябва да я поемем. Трябва да изчистим системата, не защото сме се провалили и сега трябва да се откажем от тази си компетентност. Не. А, напротив. На второ място, по принцип, не съм за идеята да се създават нови неща. Европейските граждани мисля, че не искат повече административни структури, нова администрация, разходи за функциониране, правила и така нататък, хората не понасят това. Много е важно какво послание изпращаме, за да поправим един проблем, сега да създаваме нова структура, не знам. И още нещо. Съществува европейска администрация, която се нарича ОЛАФ, която разполага с следствени правомощия при конфликта на интереси и мисля, че може да се зададе въпроса дали те биха могли да се занимават с това. Вместо това да се избягват всички възможни всякакви видове политизиране на работата на нашата комисия. И също така бих предложила да подкрепим, усилим сътрудничеството си с Олаф, нашата комисия с Олаф, вместо да даваме начало на нова структура, която просто ще добави объркване, ще осложни и мисля, че до известна степен дори ще създаде демагогия. Благодаря, господин Волтер. Заповядайте. Имате две минути. Госпожа Волтерс. Thank you. Can you... Благодаря. Дали ме чувате добре? Чувате ли ме? Чуваме ви и ви виждаме. Може да започнете. Сега вече не. Добре, почвам да говоря тогава. Ще бъда кратка. Тази нова компетентност да установяваме липсата на конфликт на интереси в нашата комисия – води до дебат. Аз се радвам, че започва този дебат. Дължим на европейските граждани процеса на назначаване на комисари, да го разглеждаме сериозно а, и преди всичко интегритета и етиката да бъдат направен преден план. Трябва ни инструмент, за да бъдат независими комисарите. Съгласна съм с голямата част от това, което каза колегата Дитие, но да задаваме въпрос дали е полезно това, не знам. Важно е това да направим сега и да се получим от миналия опит. И мисля, че когато разглеждахме различните комисари, поне хората смятат, че изслушванията им са били политизирани. Първият въпрос тук е дали органа, който ще създаваме, ще извършва само техническа и независима оценка на декларациите или пък ще може да бъде проактивен. Комисията АВКО вече излезе с позиция по това в друга резолюция, но според мен работата, извършена в този орган, трябва да е техническа, но решенията за кандидатите в крайна сметка трябва да бъдат политическо решение, което да е в ръцете, както и сега, на Европейския парламент. Ще бъде много важно за нас да разгледаме това разделение. Това е подходът, който АВКО предложи и мисля, че това е един балансиран подход ще се радвам да имаме допълнителни дискусии по тази тема и да работим. Благодаря ви. Вие спазихте времето си аз съм много щастлив. Много ви благодаря. Господин Бек, заповядайте за две минути. Не е свързан. Благодаря, господин председателю. Важно е това становище, защото депутатите от нашата комисия по правни въпроси са точно хората, които трябва да говорят за конфликта на интереси и за етика. Ние мисля, че минахме през този бурен период на анализа на конфликта на интереси и мисля, че видяхме какво се случва с големи комисари, които минаха е, макар че имаха конфликт на интереси, например, так, акции в Амазон, като задълженията на същия този комисар са да налагат данъци върху тези компо, компании, след това Силви Голар и това, което се случи с нея и накрая парламента я отхвърля по етични съображения, което показва, че нашата система не функционира. И след това видяхме фарса миналата седмица, когато имахме 15 минути нашата комисия, в която установихме независимостта на двама комисари за търговията и за економиката. Мисля, че тук има три големи проблема. Първо, мисля, че не, нямаме достатъчно достъп до банкови данни, много са ограничени нашите а, правомощи, нито до акциите също съдебни процедери, които текат в момента срещу съответното лице, трябва да се вземат предвид. Също и няма достатъчно информация, защото информацията се дава от самия кандидат и нямаме как да проверим тази информация, която се предоставя от кандидата, когато проверяме за конфликт на интереси. И нямаме и достатъчно време. И също така имаме не... липса на независимост. Имаме политически групи, избрани. Трябва да се анализира конфликта на интереси от хора, които са от същата политическа група. Трябва да го анализират. И също един хоризонтален а, проблем липсата на прозрачност. Е този проблем и всичко се прави при закрити врата. Мисля, че тези опасни връзки съществуват на европейско ниво, само когато става дума за комисарите конфликта на интереси. Примерно Рок е номинацията като съветник а, на Европейската комисия. Това е първи инвеститор в а, изкопаеми горива, и всяка една институция, която работи в своя ъгъл, както нас, ясно го вижда. След това имаме парадокс с Европейската комисия и председателя на Европейската комисия, който гарантира етиката на своите комисари. И можем да приключим със следното. Нужно е етичен орган, като императива там е това да бъдат експерти в независимостта. Те трябва и да бъдат независими. Държавите членки в, имат, например, при нас във Франция има също и Transparency International и Corporate Europe, Europe Observatory. Трябва да сработят нещата, но трябва да се гарантира независимостта, защото не може просто да им се дадат някакви права. Трябва да гарантираме, че ще има външен анализ и да се даде възможност за следствени действия. Това е единствения начин малко етика и доверие да влязат в европейските институции. Благодаря ви. Благодаря, господин Любретон, за две минути. Благодаря, господин председателю. Да, мисля, че всичко е шокиращо. Комисията по правни въпроси не беше на висотата да оцени конфликта на интереси. Мисля, че всички са съгласни и това е по две причини. Първата причина е, че нямаме техническата възможност да проверим декларациите на комисарите те ни подават своите документи и го видяхме, че не върват нещата. И втората причина е, че процедурата е напълно политизирана. Съжалявам, че трябва да ви го припомня, но имахме кандидат, унгарски кандидат, който според мен нямаше конфликт на интереси, но ние го спряхме по политически въпроси, причините като е близо до Орбан. А пуснахме кандидатурата на госпожа Голар и след това видяхте какви бяха последствията. Комисията по, наш, по правни въпроси излезе с отслабнала прав... реноме. Радвам се, че има такъв доклад. Мисля, е, че това е доклад, който се изготвил господин Журне за създаването на такъв нов административен орган, който да е независим и който да трябва да провери съществуването и липсата на конфликт на интереси. Трябва да кажа, че Европейска комисията по правни въпроси в крайна сметка ще вземе крайното решение. Никой няма да й вземе това правомощие. Те, като този нов орган, ще провери досието, ние отново ще го разгледаме и на базата на тези проверки ще можем съвсем спокойно а, да дадем зелена светлина на кандидата. На крайното решение трябва да остане у Комисията по правни въпроси, така че радвам се, че има такъв доклад и аз ще работя по темата много усилено. Господин Колакович. Благодаря. Jeden problém. Тук. Нема овласти, која би морала имати. Тук имаме два проблема, тъй като Комисията по юридически въпроси не разполага с всички правомощия да решава. Ако трябва да се създава нов орган, то тогава този нов орган ще трябва да има нови компетентности. Защо да не ги дадем на Комисията по правни въпроси? Имаме Комисия по правни въпроси, тя вече съществува. Този нов орган ще има компетентността да реши дали някой би могъл да бъде наед, след като е работил за Европейската комисия и това може да се прави на базата на етични критерии. Това е нещо, което съществува в законодателството, заетост или наймане на работа на хора, които не трябва да отиват в рамките на 6 месеца при конкурентна фирма, след като си работил подобно нещо в своята. И 6 месеца получаваш заплата, след като си напуснал предишния пост. Така че в този случай ние също това трябва да правим и да подходим по подобен начин. Много ви благодаря, госпожа Мелхиор. Не, Госпожа Тосан е първа. Заповядайте. Имате две минути. Благодаря, господин председателю. Не, не вървеше, но тръгна. Темата, по която работим днес, е изключително важна. Смятам, че всички видяхме границите на това, което направихме при предишния мандат, пък и миналата седмица с другите двама комисари. Какво трябва да направим днес, за да се реорганизираме? В такъв смисъл смятам, че има нужда от независим орган на високо ниво, това вече вече подчертано от госпожа Обри, които да работят по тази тема и, по, и в дългосрочен план – що се отнася до за продажбата на акции, е, има конфликт на интереси. Това може да, е този конфликт на интереси може да е възникнал преди поемането на поста, но може и по време на мандата на комисарите да възникне. Е, но и след това, както казах. Така че трябва да внимаваме дали няма прекалено въртящи се върти, през които да минават е, те и има вече правила за това, но дали можем също да си задаваме достатъчно въпроси, за да може преди и след функционирането или отстъпването от длъжност, те да опазват доверието, което им е дадено по време на мандата. Наистина нужно е също да има някакви следствени възможности. Ние вярваме на комисарите на техните декларации, но когато от другата страна се подхожда с същия етос, нещата не са проблем, но когато не се подхожда по този начин, тогава възникват и проблемите. И тук ще спра. Другата тема, която е важна, е трябва да направим така, че подаващите сигнали за конфликт на интереси да бъдат защитени. Нужно е да бъдат анонимни, да има правна защита за тях – не става дума само за някакви е, клюки или някой, който иска да злослови. Не, става дума за прозрачност е, и да се спазва процедурата. Ще продължа да работя с докладчика по тази тема. Благодаря ви. Последния уред е госпожа Мелхиор. Заповядайте вече. Благодаря ви, председателю, и ви благодаря за отличното изказване от докладчика и от колегите от другите политически групи смятам, че има известно безпокойство тук за процеса и то е пряко свързано с факта, че нямаме следствените правомощия, които са ни нужни, за да може е, да имаме информирани решения. Разчитаме на информация от самите кандидати, защото имаме система, която почива на доверие. И мисля, че да имаш такава една система е добра отправна точка. Ние сме политици и не може ние да правим следствия или да анкетни такива действия. Не знаем какви са мотивите на трети страни. А, и част от моите колеги, когато критикуват процеса, всъщност уронват престижа на тази институция, особено когато говорят за Силви Голар защото имаше две решения, които бяха взети, както колегите много добре знаят. Решението взето в тази комисия на базата на нейната декларация и след това решение взето от съответните комисии и писмото, е, възлагателното писмо на комисарката. Това са две отделни решения. И второто решение да се не се даде а, съответния ресор на комисарката, не обезмисля първото ни решение. Нужно е да имаме обаче повече помощ, за да може решенията, които вземаме, да не са прекалено политизирани. Но дали вярваме на някой комисар, всъщност е политически избор. И ние правим два вида избор като парламент, когато правим когато ги разследваме. Първо, дали вярваме на информацията, която те са подали в декларацията за финансови интереси. Това всъщност е нашата работа. И на второ място имаме политическо решение, което трябва да вземем. Дали парламента като цяло, комисията, които работят с комисиите, вярват в този кандидат. Това са две решения. И мисля, че е, ако объркваме тези две писти, объркваме всичко. Благодаря ви. Съвсем накратко ще се изкажа. Благодаря ви за бележките. Разбира се, че ще започнем да работим по тази тема. Виждам, че тук има и спорове, и сблъсък на мнения. Да даваме нови правомощия на комисията по правни въпроси. Поискаха някои. Други пък казаха, че е нужно да имаме допълнителен орган, който да е независим. Аз имам свое собствено мнение, разбира се. Е, ще обсъдим това след идните седмици. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Сежурне. Първия проект очакваме на 16 ноември и успех с този доклад. Има ли нещо в точка разни? Някой иска ли да повдигне някакъв въпрос? Не. Кратко съобщение. Първо гласуването приключи и резултатите ще получите по имейл. Следващото ни стане ще е Брюксел, понеделник 26 тази година. Благодаря ви, благодаря на преводачите за тези 5 минути в повече.